изказване от името на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи. Дам думата на комисаря Хан. Благодаря, господин председател. Дами и господа, от началото на нашият мандат. Е подобряването на отношенията между Европейския съюз и Чените, е, страните от е, Латинска Америка беше приоритет. Ние имаме стратегическо партньорство на основата на споделени ценности и това, че сме пред, изправени пред едни и същи предизвикателства а, на глобализацията. Някои от насоките, които водеха нашата политика през десетилетия, се а, из, рядко, рязко се изменят. Понякога а, с. А, а, така закъснени отбелязваме положителният а, напредък и понякога изпускваме добри възможности. Ние трябва също така да, да, да промениме ам, нещата и за това през последните месеци върховният представител лично се зае с работа за подобряване отношенията с Куба. Бяха проведени срещи с външният министр, с министър-председателя Кастро, както и с министър Родригес на търговията и економиката, който посети Брюксел и, ем, обе, и с когото об, обсъдихме е, бъдещите отношения между двете страни. Е, политическия диалог и сътрудничеството ще бъдат обсъдени на следващата платформа за конструктивен диалог между Куба и Европейския съюз. Е, Бе взето решение за това следствие на заключенията на съвета по след като бе проведена срещата на латиноамериканските държави в Мексико. Целта е да има, да има наш, нашите цели да бъдат е, изпълнени и да спомогнем за нас за насърчаване мерките за спазване на човешките права страна. През април 2014 година започнаха преговори и продължиха с последващ кръг през март, през март 2015 години. Е, работата на госпожа Могерини с Куба през последните месеци също даде нов пласък на нашите взаимоотношения. Бяха проведени дискусии в Брюксел в дух на сътрудничество и конструктивни предложения. Водат се преговори по няколко глави, които най-вероятно ще бъдат приключени след няколко месеца. Колкото до политическата глава, Имаше продуктивен обмен на мнение и много от позициите на двете страни бяха изяснени и е, уточнени. Е, през септември ще се е, проведе следващият е, кръг, на който ще бъде прият е, документ. Постигнали сме съгласие за приемането на документ а, е, като имаме съгласието на министър Родригес, двете, две, две, двете страни поемат ангажимент да заздрават отношенията. Бяхме, постигнали сме напред, напредък и в областта на човешките права и основните свободи. През март бехме е, пред, предложили на министър е, Родригес да, да проведеме задълбочен и всеобхватен диалог е, на тази тема. Първата среща, която е всъщност предварителна среща бе проведена на 25 юни в Брюксел в присъствието на господин и с участието на господин Ламбринидис бяха уточнени целите на този диалог и с това ще започне диалога, който ще се развива паралелно с споразумението. Самия диалог ни дава възможност да постигнеме по-добро разбиране в областта на човешките права, да обмениме добри практики и информация в, е, и представлява също така платформа която да обсъди е, някои индивидуални е, су, е, случаи и казуси. Господин е, председател, дами и господа, в е, светлината на това положително развитие е, с е, огорчение научихме, че е имало инциденти миналата седмица в е, Хавана и е имало и арести от, на хора, които, които са изразили мирно своите мнения. Това е неприемлимо и да трябва да се вземат необходимите мерки. Надяваме се, че кубинските власти ще вземат необходимите мерки за разследване на случилото се и ще подсигурят възможност за свободно изразяване на мнения на своите граждани. А ние също така възможността за да, да разшириме нашите а, отношения с, в Куба в а, важни ресори, като например а, м, проблемите на здравето, тъй като Куба игра важна роля в а, овладяването на епидемията от Ебола. Миналата седмица Куба и Съединените щати обявиха, че посолства на двете страни ще бъдат отворени в съответните столици. Това ще даде много нови възможности за Куба. Изолирането на Куба беше е, неразумно в постоянно глобализиращия се свят. Надявам се, че всички недоразумения ще бъдат разсеяни и че ще има известна компенсация за всички онези, които страдаха в продължение на десетилетия поради е, изкуственото разделение на света. Надяваме се, че нашите отношения ще имат положителен а, отзвук и за а, правата на човека и за развитието на економиката на страната и в интерес на Европейския съюз. А сега от името на политическите групи, от името на НП давам думата на господин Дегран. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на комисаря Хан за изключително изчерпателната информация, която определено буди надежда. Търговския диалог напредва, това е очевидно, и както самия вие казахте, дипломатическия диалог също. Господин председател, уважаеми господин комисар, смятам, че началото на преговорите и размразяването на отношенията с САЩ са две явления, които послужиха за повратна точка в отношенията ни и с Куба. Виждаме, че промените вече са на лице, но ми се иска някакси да ускорим ритъма на тези промени. Внимателно следим това, което се случва там. Искаме и се Европейския съюз да присъства в самия процес на промени. Вие казахте, господин комисар, че имаме политически, економически споразумения, споразумения за сътрудничество с много от държавите от Латинска Америка. По всеизвестни причини Куба е изключение от това правило. Надявам се, че скоро ще има необходимите условия, за да имаме политически диалог, който да позволи да се интензифицират и нашите отношения. Господин председател, изключително важна глава в преговорите ще бъде главата за правата на човека. За мен е удоволствие да чуя, че вече има среща на високо равнище между представителите на Куба и представителите на Европейския съюз на тази тема. Правата на човека не са просто ценност на Европейския съюз. Те са основополагащ принцип. Същото трябва да въжи и за другия бряг. Приятелите ни в Куба трябва да спазват правата на човека и ние приветстваме всичко, което се прави в това отношение. Куба трябва да принадлежи на нейните граждани. Всички искат Куба да бъде по-просперираща и по-свободна. Политическо споразумение за сътрудничество би означавало всички страни да се ангажират да предприемат конкретните действия. Какво прави обаче Куба? Куба а, поддържа темпото, което е необходимо да се водят преговори, но този процес трябва да се ускори би било истинска революция за Куба, ако се постигне там демокрация. Благодаря. Благодаря ви, казва председателя. От името на социалистите и демократите, две минути, господин Зориньо. Благодаря, господин председател. Европейският съюз и Куба трябва да развият едно силно партньорство. Това е партньорство възоснова на съвместното сътрудничеството на общите търговски и економически отношения и заедно с това политически диалог. Какво може да предложи Европейският съюз на Куба? Какво можем да направим Куба да се отвори към демократичния свят? В момента преминаваме през тежки времена при нас. Ние обаче Имаме една хуманистична представа, която искаме да изпълним. Това е нашата политика. Ние държим на хората и мисля, че в Куба е важно развитието на гражданското общество, на отделните хора, на институциите. Ние имаме възможност да включим Куба в тази европейска система за търговски преференции. Това ще бъде стимул в Куба да се спазват и правата на работниците и изобщо на хората. Господин комисар, имаме нужда от бързи действия. Спешно трябва да променим общото си мнение за Куба, защото то е устаряло. По този начин ние си затваряме пътя въпреки че имаме много отворени възможности. Не говоря само за отношенията с Куба, а и с Латинска и Централна Америка. Този диалог е много важен за устойчивото развитие с оглед на глобализацията. Имаме нужда от диалог с гражданското общество и институциите в Куба. Тук става дума за стойности, но не трябва да държим на някакви предразсъдици. От името на социалистите и демократите настоявам нашият върховен представител да бъде подкрепен, да бъдем активни партньори по пътя на Куба към откритата демокрация, тъй като трябва да се отвори пътя за един истински политически дебат относно свободите, устойчивото развитие и спазването на основните права. Куба е единствената държава, с която можем да направим това в региона. Наистина в момента живеем в труден период, но мисля, че имаме задължение да се справим с това предизвикателство. За консерваторите и реформаторите една минута. Господин Белдер. Благодаря, господин председател. А, от наша гледна точка, от гледна точка на Нидерландия. Отношенията с Куба са добри. Ние поддържаме е, връзки с е, много представители на религиозните среди в е, страната. Е, добре е да има разбира се, отношения и връзки с официалните власти, но трябва да има по-широки връзки с гражданското общество и представителите на различните опозиционни движения. Хубаво е Европейския съюз да има и инициативи, но не трябва да забравяме, че има все, все още е, много политически затворници в Куба, потъпване на човешките права. Това е скандално. Е, има също така и много хора, които лежат в затворите не защото са извършили престъпление, а защото потенциално се смята, че могат да извършат нещо. Така че отношенията с Куба трябва да вземат предвид и всички тези факти. И сега господин Маура Бърн. Tras meses de insistencia y de pedir este debate sobre Cuba y tras los numerosos retrasos del mismo debido Процесът на отношенията с Куба беше забавен от две големи политически групи, които искаха това забавяне. Те искаха върховният представител да бъде тук днес в парламента, но ние сме тук, а тя не е тук. Господин Хан е тук, но със съжаление трябва да се установи, че когато се говори за дипломатически отношения между Куба и САЩ, те доведоха до там всички членове на нашия парламент изведнъж да хукнат и да одобрят това нормализиране на отношенията. Те се опитаха да вземат това, което може да се получи от тази торта, наречена Куба. По време на преговорите не участва гражданското общество на Куба. Ние не мислихме за стотиците опозиционери, които от години се борят за демокрацията, за демократизирането на държавата. И на острова и извън него виждаме, че сега те се оказват без подкрепа. А тук в чужбина ние трябва да предоставим най-добрите предимства за тях. Мисля, че тези хора трябва да бъдат подпомагани и ние имаме нужда от едно незабавно освобождаване на политическите затворници. Тук не трябва да има условия, защото ако ние не поискаме това, просто се отказваме от европейските идеали, а те трябва да бъдат на първо място. От името на левите, госпожа Сакорапа от, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Виждам тук риториката на студената война. Трябва да укрепим отношенията си с Куба. Това е отговора ми към тези, които а, ни карат да налагаме ембарго, блокада или политика на вмешателство. От а, 60 години тази държава е под ембарго. А, смятам, че е крайно време да започнем диалог като с равни. Тази сутрин водихме дискусия за Гърция. Видяхме и пред какви проблеми са изправени европейските държави. Европейски държави, които. А, чието социални постижения от миналото са подкопани от финансовата система. Необходимо е да признаем постиженията на тази горда нация, да запазим човешкото достоинство. Въпреки всички унижения, на които беше подложена тази страна през последните 60 години. 70% от БВП на тази е, държава отиват за финансирането на безплатно образование, че това е, е отлично. Какво да кажем за системата на здравеопазването? Е, доста се е, влага в здравеопазване и в научна и развойна дейност, както и в фармацевтична дейност. Редно е да подкрепим при пълно уважение постигнатото от Куба. Не трябва да забравяме, че човешкото достоинство винаги трябва да има приоритет. Има синя карта от господин Хенкел за вас. Приемате ли? Да. Господин Хенкел, заповядайте. Наистина ли вярвате, че мизерията в Куба е последица само от ембаргото на САЩ? Всички останали държави на света могат да търгуват с Куба. Трябва да помислите е, за вредното влияние на социализма в тази държава, а не само да обвинявате американското ембарго. Не мислите ли така? Кирия Сакорафа, έχετε τον ίδιο χρόνο για να απαντήσετε στην ερώτηση του κυρίου Имате думата за отговор. Господин Хенкел, не съм си измислила аз тези твърдения. Всеизвестно е, че 60 години Куба бива економически и социално задушавана от други държави. Палестина една от държавите, които чувствам близки и Газа също страда от подобно отношение. Да не забравяме, че Куба можеше да отиде много по-далеч по пътя на растежа и развитието. Много има да научим от Куба. Благодаря. Господин Уртасон е следващия. Eh, Благодаря, Димитрио. За мен е удоволствие да взема думата. Бих искал да... Много се... Искам да кажа, че ние в момента поправяме една ужасна и ем, неприемлива грешка. Всяка крачка по пътя на нормализирането на отношенията с Куба е добре дошла. Ние се отнесахме много отрицателно с Куба, приемайки една общо, едно общо решение през 1996 година. Решение, което всъщност беше спирачка за развитието на страната. Така че трябва да намериме своето място в Куба. Не само многонационалните предприятия трябва да намерят място, а да имаме едно истинско сътрудничество, едно сътрудничество с братски народ. И мисля, че наистина Европейския съюз може да играе много важна роля за това, за да компенсираме поне малко ембаргото, което задуши економическото развитие на Куба. Благодаря. А сега за една минута давам думата на господин Гасталдо. Тук говорим за една историческа възможност, която се появява след няколко десетилетия, след толкова години ембарго срещу Куба. Това ембарго принуди кубинския народ да се развие е, в индустриално отношение, например в фармацевтичния сектор. Би било голяма грешка да се мисли, че Куба сега може да бъде, така да се каже, завоювана от нас или от американците. Трябва много бавно да се премине към капитализъм, а не чрез шок терапия. Това би било грешно. Трябва да го направим умно, иначе ще се озовем в една ситуация на по-голямо неравноправие и бедност. Трябва да помогнем на кубинския народ, а не да правим същите грешки, както с Русия. Не трябва само за економика да говорим, а също и за политика. Трябва да се направи нещо и за народа. Не трябва да се гледат само ресурсите, например, за залежите на газ и на нефт. Благодаря. Следващият, госпожа Арноти, за две минути. Заповядайте. Господин председател, скъпи колеги, Мога само да се радвам на наскорошните дипломатически отношения между Куба и Европейския съюз ембаргото на държави, считани за врагове, винаги се оказвало неефективно. Съжалявам само, че трябваше да изчакаме САЩ да промени отношението си към Куба, след като десетилетия налагаше строго ембарго, което се отрази негативно от економическа гледна точка на гражданите на Куба. Как да водим независима външна политика при положение, че отново действаме като васал на САЩ, копираме тяхното поведение. Е, диплом... промяната в дипломатическите отношения не трябва да се свързва с промяна на истината. Отидването си на вас през 2008 година Раул Кастро леко отслаби комунистическия режим върху населението. Но да не забравяме политическата репресия, на която бяха подлагани в продължение на 50 години а, е, гражданите на Куба. Около 100 милиона са жертвите на комунизма по света. Преди малко един колега от НП, ако не се лъжа, каза, че всички ние се надяваме, че е, ще има положителен резултат. Но този положителен резултат не трябва да заличава паметта на е, редицата поколения, които бяха жертва на този диктаторски режим комунизма. Благодаря. Благодаря. А сега дам думата на господин Преда. Дами и господа, първо бих искал да поздравя това начинание за подобряване отношенията с Куба и новия подход, който ще даде нов тласък на политическите ни отношения. Но нека не забравяме, че става дума за тоталитарен режим, така че трябва да бъдем много предпазливи и след като искаме да развиваме отношения, защото за Раул Кастро това е кастата на Кастро няма ник из, из, извинявайте, има някакъв технически проблем просто няма превод на а, немски. А, чувате ли сега превод на немски? Да. Господин Преда, можете отново да започнете. Значи, както казах, за е, правителството на Кастро размразяването не означава е, политическа промяна. Кастата на Кастро няма никакво намерение да освободи опонентите си и е, правозащитниците си режима на Кастро продължава борба срещу дисидентите и всички от тези, които критикуват режима. А не, нека не забравяме, че скоро жертви станаха е, жи, съпругите на политическите затворници. Нека не забравяме, че в по Куба има политически затворници, десетки, стотици, които биват смятани за заплаха на, за политическата система. Няма никакво подобрение на нещата. И е, не, не, нека не забравяме, че, че три години е, не, не можахме да връчиме наградата за Сахаров на кубийския лауреат в Куба продължава да се под, потъпка потъпват правата, човек не може да се отдалечава от правилната линия на партията, защото идеологията продължава да бъде нещо е, монолитично и задължително. Така че, ние трябва, трябва да бъдем много внимателни по как се развива а, положението в Киба, Куба, за да, а, къс, за да може кастризма да не зарази и други страни. Благодаря ви. Господин Хартадини Антото има думата. Алксеньор комисарио, Искам да благодаря на комисаря и екипа на госпожа Могерини. Мисля, че този парламент трябва да вземе политическо решение, защото това е важно политическо решение на върховния представител да отиде в Куба. Преди месеци Европейският съюз започна да установява отношение с Куба. Куба е важна. Това е държава с ясно политическо влияние в региона. Ако разгледаме процес, процес, мирния процес в Колумбия, ще видим колко важна е Куба. Идеологическото влияние на Куба се разпростира в цяла Америка. Не е случайно, че САЩ взеха решение да възстановят отношенията с Куба. Те искат да се наложат в Латинска Америка и направиха правилното нещо. Важно е да не се придържаме към устарели становища. Устарели становища е ембаргото. Трябва да се съобразяваме с новите времена, когато всичко върви много бързо. Европейският парламент трябва да разгледа, разглежда Куба по различен начин. Някои са за, някой против, не искам да опростявам въпроса, но трябва да се опитаме да станем по-активни в Латинска Америка. Имаме нужда от една геополитическа рамка там. Трябва да избягваме опростяването. Имаме нужда от един демократичен преход в Куба. Разбира се, не е като се налагат принципи, които кубинците няма да приемат. Трябва да бъдем интелигентни. В Куба ще има преход. Трябва да действаме с помощта на персоналните и електронни контакти. Европа трябва да предостави помощ, за да могат нещата да тръгнат в тази посока. Благодаря. Имате синя карта от господин Гала. Ще я приемете ли? Синя карта от господин Гала. Заповядайте, господин Гала. Вие имате думата. Благодаря. Казахте, че трябва да подпомагаме прехода с действия. Аз по принципно съм за. Обаче оставам с впечатление, че настоящите власти имащи искат да използват либерализацията на търговския пазар, за да получат нови позиции. След това не само политически, а економически да бъдат на върха. Така че ние не само економическа програма трябва да поискаме, трябва да поискаме и економическа. Искате ли да отговорите на въпроса? Не знам. Не знам точно за какви промени е, могат се говори в Куба, но се надявам, че търговските отношения, човешките контакти ще окажат влияние. Двойно повече американци ще посетят а, този остров, от, както стана и през последните 6 месеца. Става въпрос и за връзките с интернет и международните масови медии. Така ще дойде свободата. За това трябва да работим в тази посока и това трябва да бъде направено. Ние трябва е, от търговията да извлечем другата полза. Благодаря. Господин Хенкел, за една минута заповядайте. Като представител на германската индустрия и дългогодишен член на Amnesty International, четири пъти съм се срещал с Фидел Кастро и часове наред съм говорил с него за човешките права и най-вече за отмяна на смъртното наказание. През 2003 Знаете, то беше отменено. Говорили сме също и за катастрофалната економическа ситуация. Спорили сме Говорили сме за лошото снабдяване на населението, за а, устарелите сгради в Хавана. Всеки път той обясняваше и винеше американското ембарго. А фактът, а фактът, е, че и другите държави могат да търгуват с Куба, е, не го приемаше. Неговото стандартно оправдание беше американското ембарго. Ако Ако американското ембарго не съществуваше, неговите братя, братята Кастро нямаше да бъдат в картинката вече, нямаше да имаме политически затворници и нямаше да има сили, които да настояват за окончателното премахване на това ембарго. Сега за минута и половина господин Белчке заповядайте. Господин председател, уважаеми господин комисар, аз може би ще съм последния тук в тази зала, който защитава политиката към Куба от последното десетилетие. А че съм и последния, който би казал, че тази политика беше успешна. Но аз съм първия, който казва, че в съревнованието с САЩ трябва да бъдем по-бързи и да успяваме да предогадим нещата. Промените в а, Куба не трябва да се превръщат в грешка. Виждам тук а, документа, подписан от хиляди кубинци. И в точка първа до девета, че и до десета, ще видите, че нищо не е изпълнено. Кубинците смятат, че това трябва да се направи. аз приветствам идеята за сближаване. Да, добре е, от полза ще ни бъде. На нас и на Куба но трябва да има някакви условия. И тези условия означават, че е, режима в Куба ще направи А и после ние ще направим еди какво си. Куба ще направи Б и тогава ние ще откликнем по следния начин. Куба очаква отстъпки. И винаги по този начин не обсъждаме правата на човека. Трябва да има безусловно освобождаване на политическите затворници и да се промени правния ред. Не очаквайте, че ще има корени промени в Куба, ако правния ред не се промени. Това трябва да се провери на първо време, след което ще тръгнем и по а, правилния път. Нека да видим какви ще бъдат условията и тогава ще видим резултатите. Благодаря. Buon pomeriggio a tutti. Continuiamo il dibattito con l'onorevole. Благодаря. Добър ден на всички. Продължаваме нашия дебат с господин Козълмо. Благодаря, господин председател. Радваме се, че е постигнат напредък. Но какво означава напредък? Напредък означава когато има отношения между равни, когато се прилага хартата на ООН. През септември ще се проведе пети кръг преговори. Тогава наистина трябва да се отбележи напредък и тогава наистина трябва да отхвърлим за, за винаги общата позиция от 96-та година защото в крайна сметка намесата в вътрешните работи на една държава е немислима. Върховният представител трябва да се намеси и да настоява пред Съединените щати да затворят Гвантанамо в Куба и ние да имаме отношения с Куба, каквито имаме с други държави от Латинска Америка. Е, Благодаря. Мисля, че когато говорим за Куба и за отношенията с Куба, трябва да се опитаме да постигнем споразумение с този остров имаме споразумение с много държави и там сме създали условия, където може да се постигне растеж. Това са наистина фантастични неща. Напредък е постигнат. Знам, че и аз съм скептичен, че това отваряне към САЩ не означава, че започва една капиталистическа агресия. Трябва да се каже, да, системата на здравеопазване и образование е страхотна, но е нарушение на човешките права. А най-голямото нарушение на човешките права в Куба, това е, е, е чрез Гуантанамо, чрез американците. Казвам добре, че има напредък в отношенията с Куба, но трябва да внимаваме как ще поставяме приоритетите в тази връзка. Господин Обермайер, заповядайте. Минута и половина. Е, ЕС в момента е най-същ е най-същественият търговски партньор на Куба с 2 милиарда оборот през миналата година. Ние трябва да започнем дипломатически отношения с Куба, да ги възстановим. Трябва да навлезем на нови пазари и САЩ действа, когато се налага това, много небюрократично и бързо. Все пак, на Съюза му бяха необходими 6 години, за да започне през 2008 преговори. И през 2014 едва беше даден мандат. Ние като европейци имаме важната задача да се спазва човешките права в Куба, да се постига, да се постига напредък. Пазара трябва да се отвори пазарът и към нас, не само към Съединените щати. Куба трябва да получи силна европейска подкрепа по отношение на пазарното стопанство и демокрацията. Мисля, че Куба, демократична Куба, свързана с европейските Ораторът говори на испански и благодари на публиката. Имате думата, господин Господин Валеса, една минута. Благодаря, господин председател. В нашите отношения с Куба се отвори нова глава. САЩ също отвори нова глава, но нарушенията на правата на човека са на лице. През 2015 година виждаме, че нарушаването на тези права се увеличават. Много хора биват задържани, бити и изоставени в последствие на улицата хората. Много хора имат ограничен достъп и до интернет. Властите отказват да признаят спазването на човешките права като прилагащи се. На 25 юни Европейския съюз проведе първата среща на високо равнище с Куба. Темите, обсъдени на тази среща, вдъхнаха надежда, че може да се установи конструктивен диалог. Като обърнем поглед в бъдещето, виждаме, че не можем да позволим виждането ни за човешките права да бъде нарушено. Трябва да бъдем единни по отношение на Куба и да искаме пълно економическо и политическо сътрудничество. Трябва да изискваме такова сътрудничество в рамките на постоянния процес, водещ към свободна демокрация. Благодаря. Благодаря, господин Валеза госпожа Гил има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, мисля, че наистина е много важно да имаме стратегически подход към клуба. Аз приветствам посещението на госпожа Могерини в Куба за обсъждане на споразумение. Господин комисар, с удоволствие разбрах, че има, диа, има диалог за човешките права. В крайна сметка ембаркото с нищо не спомогна за подобряване на положението на човешките права. Може би диалога ще поспомогне за развитие на промените и за постепенно либерализиране на някои отрасли, като комуникациите. Но аз мятам, че нашата, надявам се, че нашата стратегия взема предвид също така отношенията на Куба с Русия и Китай. Защото знаете, че Русия е, е, се споразумя с Куба за отваряне на а, информационни центрове и разузнавателни центрове, а от друга страна Китай е един от най-големите инвеститори в а, Куба. И трябва да видим също каква е позицията на Съединените щати и къде се пласираме и ние в това. Господин Президент, são de facto positivas as negociações entre a União Europeia e Радвам се, че има преговори между е- ЕС и Куба. Трябва да има политически диалог. Ние обаче смятаме, че това споразумение може да бъде успешно само ако има политически диалог за вътрешната политика на Куба. Не мога да си представя, че кубинското правителство може да дойде и да иска от Европа всеки гражданин да получи работно място. Обаче в Куба е така. Всеки има работа. Ние имаме нужда от партньорство, не трябва да допускаме дискриминация. Това трябва да бъде становището на Европейския съюз. Принципът на самоопределене на народите, съответно картата на ОНЕ. Ние трябва да попитаме Европейската комисия дали не смята, че политика на основата на равноправието в крайна сметка не означава, че трябва да се откажем от това общо становище към губа, което имаме в момента. odnosa između kube i sad a koji ima šire regionalne implikacije. iako se dobro smjeri... в момента отношението между Европейския съюз и Куба се сближават, но това може да бъде полезно за популистите и за други екстремисти, като например лидерът на Венецуела, господин Мадуро. Таз... Тези идеологически водачи ще се срещнат с САЩ в Вашингтон и ние трябва да знаем как можем да дебатираме по този процес на нормализация. Става дума за демократизация и по-добри човешки права в целия регион, не само в Куба. Затова съм против изказванията на левите в Европа, че трябва отдавна да имаме отношения с Куба. Ние отдавна правим това, което в момента прави САЩ и както те се ориентират. Имаме нужда от стратегически отношения с нашите партньори в Латинска и Южна Америка, когато става дума за общи ценности. Затова мисля, че трябва да действаме в рамките на политическия диалог. Това е перспектива за нова Куба, където няма политически затворници, където свободата на мнението и на религията е гарантирана и разбира се, кубинците имат право да избират различни партии. Европа никога не трябва да отстъпва от тази демократична цел, защото в противен случай ще изоставим кубинския народ в беда и ще дадем ще дадем поле на тези, които искат да е така. Госпожо Валенсиана, имате думата. За една минута, една така минута. ли? Да. Благодаря ви, господин председател. След като чух някои от коментарите, оставам с впечатлението, че нищо не се е случило през последните 15-20 години. Някои от нас остават с неизменена позиция, при положение, че доста неща се промениха в Куба. Наш дълг е да си актуализираме малко позициите. А, нека да не изоставаме а, ментално в отношенията ни с Куба. Колко пъти сме аплодирали края на ембаргото? Много. Действително, трябва да има някакъв диалог за правата на човека, но този диалог вече започна. Ако обаче Европейския съюз мери с двоен аршин, то това е нередно, а именно това правим по отношение на Куба. Това се превърна вече в патология за Европейския парламент. Човек трябва да бъде интелигентен, трябва да бъде разумен и да подпише споразумение с Куба. И в това споразумение да се изиска от кубинците, както и от всички останали, да спазват правата на човек. Благодаря, госпожо Валенсиано. Господин Макалистър, минута и половина. Господин председател, Съединените щати и Куба решиха, че е време за промяна. Аз мятам, че европейците не трябва само да бъдат свидетели на този процес. Въпреки критиките, Новия дипломатически процес се радва на подкрепата на американския народ и се води от президента Обама и неговата администрацията. Новите дипломатически отношения са последица от усилия и от сътрудничество между двете камери, между гражданското общество и е, частния сектор в Съединените щати. Имаше желание за промена на е, спрямо, на политиката спрямо в Куба е, и Европейският съюз, според мене, трябва да приветства това решение чрез дипломатическите си канали да участва в тези промени, защото това ще бъде в интерес за двете страни и най-вече за народа на Куба. Ако защото подкрепяйте демократическите промени в Куба, ние в никакъв случай няма да легитимираме авторитарния режим. Тряб, трябва да се намерят общите ценности, да видиме какво можем да, да споделиме с кубийският народ. Европа не може и не трябва да бъде безразлична на това, господин Мон. Gracias, señor комисарио, por la información facilitada. Комисарят по информационни дейности трябва да ни даде информация дали има напредък Съответно, Европейският съюз и неговите държави членки трябва да участват повече в дейностите на този остров. Има, разбира се, и политически въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Купинското правителство смята, че не трябва да подписва споразумението с Европа, след като отношенията с САЩ бяха възобновени след 50 години прекъсване. Има и някакви скромни реформи, но основният показател на този режим изобщо не се е променил. На 25 юни имаше среща по човешките права между представител на Европейския съюз и кубинските компетентни лица. Ние настоявахме в Куба да има промени, най-вече в наказателния а, закон. Тя трябва да подпише конвенцията на ООН по економическите, човешките и социалните права. За съжаление, там се арестуват хора, потискат се, сплашват се, само защото са опозиционери или пък представители на, на организации за човешките права. Днес получихме информация от господин Хан. Той ни каза какво се е случило през тази седмица. Мисля, че Европейският съюз и Латинска Америка са свързани и това е в областта на човешките права и демокрацията. Куба не трябва да бъде изключение. Надявам се, че тази среща ще продължи и ще има и други срещи, на които ще се говори най-вече за човешките права. Господин Гала, година и половина. Благодаря, господин председател. И аз мисля, че ние, европейците, трябва да водим една конструктивна политика с Куба. Трябва е, да поставяме интересите на хората в Куба на преден план. Имаме много голям опит в е, преминаването на комунистическите диктатури в демокрации. Кубинците искат демократизация. От една страна Става дума за продължаване на кубинската диктатура и на реконкиста от Майами. Ние можем много да помогнем. Можем да помогнем при развитието на демократично общество, чисто кубинско, което взема предвид традициите на страната. В Куба има партийна традиция, която трябва да се следва. Тук не става въпрос за връщане на режима на Батиста. в много е, държави в преход този процес протече по точно същия начин. Колега Хенкел, САЩ още преди а, десетилетия вдигнаха своите санкции и ако те бяха направили така, режимът нямаше да бъде това, което той е днес. Куба щеше да бъде по-демократична. Ние трябва обаче да съставим програма с условия, която да бъде обсъдена на кръгла маса с пряка цел, т.е. демократичната опозиция в Куба да има перспектива, да води преговори с режима, кога да бъдат първите демократични избори в Куба, така както става и в много други държави по света. Сега започваме с процедурата по спонтанни изказвания. Седем. Господин Полчак, една минута, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да кажа, че Куба понес изключително тежко бреме през последните десетилетия – този диалог, за който говорим, вече започна но той не може да се провежда без никакви условия. Трябва да поставим ясни граници, трябва да защитим поне основните принципи за човешките права. Отново бих искал да подчертая закрилата на правата на човека и доктрината на Войцлав Хавел – ние гледаме на човешките права като на основен принцип, който не може да бъде заменен за някакви по-низки ценности, идващи от Куба, например. Трябва да водим преговорите в интерес на кубинския народ трябва да положим някакви червени линии в преговорите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Крайно време, дами и господа, да започнем нов етап на отношения между Европейския съюз и Куба на основата на необходимостта от развитието на демокрацията в тази страна. Ние трябва да придружиме Куба, да бъдем до нея в процеса на модернизиране и промени в рамките на един структуриран политически диалог, който да насърчава спазването на правата на човека и гражданите, е, защото Куба има потенциал да стане член на Асамблеята на Тихоокеанските и Карибските държави. И ние трябва да спомогнем е, Куба да, да покрие условията за уважаване на, таз, на това искане. Трябва да има вза, взаимно а, доверие, за, взаимно уважение и аз мисля, че ако вървиме по този път, нашите отношения ще спечелят. Господин Мариас, за една минута. Благодаря, господин председател. Задълбочаването на отношенията между ЕС и Латинска Америка, това трябва да бъде стратегическа цел на ЕС в модерния разнообразен свят. Възстановяването на, ЕЕ, е, на отношенията между ЕС е и Куба е важно развитие, защото ЕС е може да се диференцира от Съединените щати. Разбира се, тези отношения ще доведат до там Куба да изгради по-добри отношения с нас, отколкото с САЩ. Човешките права трябва да се спазват, но не трябва да се, това да се ползва като претекст за намеса на ЕС в Куба. Отношенията трябва да бъдат подобрени, но на основата на взаимните предимства и уважение на суверенитета на отделните нации. Европейският съюз не трябва е, да гледа само на ресурсите на Куба. Господин Яковчиш, и вие имате една минута. Благодаря, господин председател. Преди няколко години имах възможност да говоря с хора, които са били в затвора в Куба. По фалшиви обвинения, срещу които са водени такива измислени процеси, говорих с тях в Барселона и усетих една голяма надежда, много очаквания, които те имат към нас – от европейските държави. Всички хора, които страдат в Куба, които искат демокрация в Куба, трябва да получат нашата подкрепа. Приветствам либерализирането на отношния режим. Добре е, че забелязваме, че има напредък към демократизация. Економическите отношения, разбира се, може да бъдат полезни до, до някъде, но мисля, че не бива да забравяме, че народът страда, страдал е и че ние всички трябва да, спа, да следим за човешките права на този остров. Благодаря. Госпожа Конечна. Благодаря ви. Господин комисар, благодаря на всички колеги за дискусията. Почти всички а, казаха, че блокажа и ембаргото никога не са а, помогнали. Никаква форма на ограничение не може да ни помогне. Това е наследство от миналото, от което трябва да се отървем. Ако искаме да бъдем партньори, то тогава трябва да признаем, че сме сгрешили във външната си политика до сега. И нека да започнем да действаме различно. Хората имат право на достоен живот на работа и на свободно образование. Това са човешки права, които се спазват в Куба. За там това е нещо нормално. Друг е въпрос дали това е нормално тук за нас. Нека да признаем при какви условия живеят кубинците и при какви европейците. Благодаря на върховния представител за това, че каза, че Европейския съюз е независим във външната си политика. Нека да не се страхуваме. Благодаря. Минута. Господ председател, хваля за беседо. Куба е била върсто лет. Благодаря, господин председател. В продължение на години Куба беше тема табу. В продължение на години не можеше да се говори за тази страна. Това беше една изолирана страна, която беше под ембарко на Европа или Съединените щати. Това доведе до последици и за двете страни. Така че аз приветствам подобряването на отношенията с Куба и желанието за подписване на споразумение с тази страна. Същевременно обаче трябва да бъдем много предпазливи, защото това е страна, която няма да разреши ние да наложиме нашата демокрация. Ние трябва да приемеме разнообразието и е, да приемеме, че кубинците имат право да решат сами какво да бъде тяхното бъдеще. Е, и като видите решенията на съда на човешките права тук в Страсбург, още има много неща да се променят в Европа. А сега им давам думата на господин Хан, за да отговори от името на... Е, uh, благодаря, господин председател. Нека да ви благодаря отново за този дебат, за тази умяна мнения. Във връзка с отношенията е с Куба, но мисля, че господин Мала Барандиаран съжали за отсъствието на госпожа Магерини днес. И аз искам да, и, да кажа, че причината да отсъства е просто защото участва в разговорите с Иран и смятам, че това е достатъчно оправдание тъй като ние се стремим да постигнем резултат колкото може по-бързо. Мисля, че както обикновенно в този случай, дискусиите отразяваха отделните позиции, което не винаги е, е лесно да бъдат обединени. Ние трябва много да внимаваме как се намесваме. Европейският съюз върви по правилния курс, прият през 2014 година. Т.е. сближаване на отношенията с Куба. За да създадем а, отношения с Куба и да намерим мирен начин да защитаваме интересите си в Куба. Заключенията в политическия диалог бяха съществена и важна стъпка за постигане на тази цел. Това беше платформа за конструктивен диалог и сътрудничеството. Консолидирането на нашите ангажименти и отношенията на взаимно доверие са съществени, за да се гарантира, че нашите отношенията са от общ интерес. Опитът на ЕС може да бъде много важен за тази държава по отношение на социалната модернизация. ЕС може да демонстрира как се комбинира пазарната економика за социалната защита и участието на гражданите. Много от вас изказаха притеснение за човешките права. Ние също обръщаме внимание на това и сяло споделяме това притеснение, така както аз вече казах в моето въведение. Ето защо този въпрос се, постига, се повдига постоянно пред нашите кубински партньори. Ние започнахме дискусии за човешките права още преди решението за диалог и, и е, споразумение за сътрудничество. Това беше една ориентирана към резултатите дискусии и тя ще продължи. Е, ЕС иска да бъде партньор в този исторически процес в Куба. Целта е да се подпомага този процес. Ако искате да имате думата по човешките права, трябва да се направи само едно да се ангажираме с Куба. Това, което правим и ще правим, ще продължи през следващите години. Благодаря за вашето изказване по отношение